<clears throat> Госпожи и господа, моля ви заемете местата си и ще ви съобщя резултата от изборите. Резултат от първия тур за избор на заместник-председатели на парламента. 703 са подадените гласове. Невалидните бюлетини са 14. Това означава, че 689 са валидните подадени гласове. 345 съответно е абсолютното мнозинство. Сега ще ви е, прочета имената с броя на гласовете. 199 гласа за колегата Алваро, за госпожа Анджелили 316, за госпожа Дюрон 182, 305 за Отмар Караш, за господин Мартинес Мартинес 276. 225 гласа за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 104 за господин Тарант, за господин Видал Квадрас 325, е, господин Фласък 196 гласа, господин Виланд 268 гласа. Установявам, че никой от кандидатите не е получил абсолютно мнозинство при първия тур. По тази причина се налага да проведем втори тур на изборите и за 14-те места. Питам всички номинирани кандидати дали продължават да поддържат кандидатурата си и при втория тур. Възможно е някой да желая да оттегли своята кандидатура. Очевидно няма желаящи да отеглят кандидатурата си и за това сега ще получите бюлетина с същите имена, както и при първия тур. И така, преминаваме към гласуване при втори тур. Ще помоля колегите, които отговарят за урните, да заемат местата си. Нашите помощници също ще дойдат и ще заемат местата си. Да, ще помоля преброителите да заемат местата си. А вас, госпожи и господа, ще помоля да проявите търпение, докато получите бюлетините. Чувам, че бюлетините вече са на лице. И така, ще попитам още веднъж дали е, помощниците при избора вече са на определените за тях места. А дали и преброителите са на определените за тях места, господ... Прочитам още. Хапана Юто! Хапок, Хабаго! herr kalinowski herr kalfin und herr perello rodrigues bitte nehmen sie ihre plätze ein. Колегите, които чуха имената си, би трябвало да заемат местата си до урните. В противен случай няма да можем да започнем. И в момента, в който преброителите са до урните, можем да започнем с подаването на бюлетините. Darf ich noch mal fragen, ob die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer още веднъж е, ще попитам дали всички преброители са застанали до урните. Възможно ли е да ми дадете знак в момента, в който преброителите и наблюдателите на подаването на бюлетините до съответните урни са застанали по местата си? Okay? It's okay? Yeah? No. The member not frage nochmal, haben wir an allen Wahlurnen jetzt die Wahlhelfer? До всяка урна застанал ли е преброител? Липсва ли преброител до някоя от урните? Госпожа Борселино е на мястото си. Господин Согор. Господин Согор. Господин Панайотов. Господин Пак. Господин Баго. Господин Калиновски.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 нашите помощници при избора да внесат бюлетините и да ги раздадат. Okay. Bitte die Stimmzettel zu verteilen. Моля да раздадете бюлетините на депутатите. Госпожи и господа, мисля, че не е необходимо да обяснявам отново процедурата. Процедурата е същата, както при първия тур. Ще е, имате възможност да поставите кръщи до 14 имена. Ако поставите повече от 14 кръщчета в бюлетината, тя ще стане невалидна.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 qui le résultat sera publié ce soir, mais en cas qu'il y a un troisième vote, ça aura lieu demain. Резултатът ще бъде обявен днес вечерта, но ако се наложи да проведем и трети тур, е, третият тур е предвиден за утре преди обяд. Третия тур ще бъде утре, резултатът е, е, ще бъде обявен още днес. Да. Искам да попитам дали всички колеги гласуваха. Колегите от Зелената политическа група, моля, няма нужда да бързате толкова. Спокойно. Okay. Искам да попитам колегите, които отговарят за урните, дали те самите гласуваха. Гласувахте ли, колеги? Те са гласували? Или гласуват в момента? Всички колеги предадоха ли бюлетините си? Ja, bitte, Sie haben eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung? И, имате процедурален въпрос, така ли? Моля. Presidente, non propriamente un richiamo al regolamento, però mi sembra... Не става дума за правилника, но искам да изразя и заненада от това, че условията за провеждане на изборите не осигуряват пълна тайна. Не може да се гласува с такава пълна зала. Има толкова хора около вас, когато гласувате или попълвате бюлетината, всеки може да надникне през рамото ви и да види какво точно правите. Във всички национални парламенти има условия за гласуване при условия на тайност. Разбира се, знам, че утре няма да може да го осигурите, но моля, имайте го предвид за бъдеще. Благодаря ви, колега. Записах се и вашето изказване. Повтарям въпроса си още веднъж. Всички ли гласуваха? Колегите, които отговарят за умите, те гласуваха ли? Да, добре, тогава турът е